Уважаеми дами и господа, добро утро на всички. Откривам заседанието за днес. Веднага започваме с първата точка от дневния ред. Това са изявленията на съвета и комисията за мерките на Европейския съюз и на държавите членки за справяне с потока от бежанци вследствие на конфликта в Сирия. Първи ще вземе думата представителят, представителят на съвета, господин Лесковичус. Господин министър, имате думата. Good morning. Добро утро, господин председател, уважаеми дами и господа. През последните две години след конфликта в Сирия, тези две години са белязани от много трагични събития. Много беженци